Стямо пер инициаре, ма стямо аспетанда... Чакаме още някои колеги, въпреки че е, трябваше да започнем. Предвиждаме електронно гласуване. Прима да инициаре, vorrei dare... Преди да започнем, веднага искам да дам е, думата, както знаете, на преводачите, е, които имат съобщение. Заповядайте. Уважаеми европейски граждани, уважаеми европейски депутати, стигнахме до 17-я ден на нашите протестни действия. Администрацията не е направила никакъв опит да се свърже с нас, за да намери решение на конфликта. Ето защо няма да позволим просрочване и ще преустановим работа точно в 12.30 часа. Благодаря ви за вниманието. Добре, нека да благодарим на преводачите. Е, ние сме солидарни с тях. И така, колеги, първата точка от е, дневния ред за днес предвижда електронно гласуване. И трябва да ползваме картите. Както знаете, на вчерашното заседание на координаторите беше взето решение на групата е, свободата и пряката демокрацията, да се е, приеме е, програма, рамкова програма за борба с измененията на климата, програмата LIFE. Тук трябва да се вземе е, решение. Решение по 2.1.4 от препоръките на координаторите на политическите групи. Това са препоръките, които сте получили вчера. За това беше взето решение да се гласува по възражението срещу това разпределение и е, за това, колеги, моля ви да гласувате по електронен път по възлагането на становището на, е, по програма Лайф на тази политическа група. Моля, гласувайте. Avete votato tutti? Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Е стато апровато. Приема се решението на координаторите от вчера. Приемаме го и работим по него. Мартин иска да вземе думата. Заповядай. Искам да поясня за колегите, които вчера не присъстваха, защо се състои това гласуване. Ще кажа съвсем накрасно. Вчера взех подробно отношение по този въпрос. Аз смятам, че е еднократен случай ние като комисия да дадем доклад за климатичните промени и аз мисля, че това е свързано с авторитета на нашата комисия е, да се прехвърля по-давен доклад на ЕМВИ. Аз мисля, че е, ние бихме станали смешни без това решение. Смятам, че някои от групата на НП като Албердес е, смятат същото, но е, смятам, че е скандално да се преговаря по е, този въпрос. Смятам, че по този начин ние нарушаваме авторитета на нашата комисия във връзка с климата и е, За това съжалявам още веднъж изрично. Да, ние приемаме това решение, но смятам, че не е добър сигнал за бъдещото сътрудничество. Грация, Мартин. Е благодаря ти, Мартин. Господин Агнио, благодаря. Благодаря и на комисията. Аз не отричам измененията в климата по принцип – имаме промени през изминалите 2000 години, те са записани, виждаме ги, но ние намираме начин да се приспособим към тях. Излиза, че парламентарната комисия по околната среда си е съставила списък какво иска, какво не иска и а, като че ли иска да променя климата по свое желание. И първо, трябва да видим какво е въздействието върху стопанствата. И аз ще ползвам моя опит, за да направя преценката си. И второ, имаме научната проверка какво ще е въздействието от тази програма върху измененията на климата и ще използвам услугите а, на завършил Кеймбридж да направи тази оценка. Тоест имаме разходите, имаме и последиците можете да приемате или да не приемате това, което казвате. Аз говоря на основата на здравия разум, логиката и науката, а вие както искате. Благодаря. Е, колеги, но не е момент да апри... Колеги, мисля, че сега не е момента да започваме разискване по този въпрос. Нека да приключим с още един оратор и да продължаваме по дневния ред. Рик. Благодаря, господин председател. Аз искам само да посоча, че това гласуване и този ден всъщност трябва да се отбележат. Ние сме подготвили ОСП за 2020-2027 година и вие знаете, че има извършена работа във връзка с компетенции на различни комисии и става дума за Агри и за МВИ. Вие знаете, че комисията МВИ иска да има компетенции, специфични компетенции, които да бъдат изподелени. Така че е започнал дебата и в този момент мисля, че стратегически вотът, който извършихме тази сутрин е грешка и е, всъщност е, става дума за отговор на ОСП е, през следващите седмици, каквото и да дойде, дебатът още не е приключил и всъщност в крайна сметка ние трябва да защитим селското стопанство пред Комисията за околна среда по отношение на бъдещата ОСП. Така че ние трябва да отбележим този вод и как в борбата, която е започнала, как бихме могли да спечелим в нея. Благодаря. Бене. Добре, благодаря ви, колеги. Мисля, че сега вече можем да почнем с работата на комисията. Точка 12. Това е размяна на мнения по предложението на комисията за регламент по прозрачността и устойчивостта на оценката на риска в хранителната верига. Тя изменя общия регламент за законодателството за храните от 2002 година. Освен това, това предложение изменя 8 законодателни акта по специфични сектори в хранителната верига. ГМО, добавките, ензимите, материалите, които влизат в контакт с храните, естествените ароматизатори, продуктите за растителна защита и новите храни. Водещата комисия е комисията по околната среда, а, а нашия докладчик по становището е колегата Карин Каденбах. Амбицията ни е да се постигне съгласие на първо четене преди края на мандата на парламента, така че много е напрегнат нашия график и за това давам веднага думата на Карин да представи становището ни. Заповядай. Благодаря. Добро утро на всички. Искам да посоча, че съм много из... разочарована за решението на комисията във връзка с предходното гласуване. Искам сега да кажа няколко думи във връзка с прозрачност и устойчивост на оценката на ЕСП на риска на хранителната верига. Аз се радвам, че се дава възможност да се обсъди това предложение на комисията, да се представят първоначалните впечатления от него и да се обсъдят. Първо, аз смятам, че следва да приветстваме това предложение на комисията. Според мен то е крачка в правилната посока. Също време, но обаче съжалявам, че това предложение постъпи толкова късно, като се има предвид, че ние от години извършваме оценка на а, общата нормативна уредба на храните от 2002 година насам. Ние искаме нейното ревизиране. Така че искам да посоча, че през 2014-2018 година е, комисията извърши оценка РЕФИТ за общата нормативна уредба на храните и Основните въпроси бяха дали регламентът изпълнява своите цели и дали не е необходимо упростяване и намаляване на разходите по регулиране. Това всъщност е изискване, което ние винаги сме поставили като комисия. В рамките на дискусията за удължаване на действието на глифозата през октомври 2017 година беше предадена четвъртата гражданска инициатива на комисията и всъщност това отключи процеса на реформи по отношение на пестицидите пестицидите, респективно по-прозрачни процеси във връзка с оценката на риска. През декември 2017 година комисията представи пътна карта за предложението за прозрачността и устойчивостта при оценката на риска в хранителната верига и в рамките на 4 вместо обичайните 12 седмици различните отговорни лица имаха възможност да вземат отношение. За съжаление, по време на коледните празници нямаше много голям отклик и имаше само 20 становища. На 15 януари беше приключила проверката и комисията представи резултата. През април беше представено законодателното предложение и резултатите от този фитнес чек сега са взети предвид и това допринася за значително повече прозрачност, най-вече във връзка с с анализа на риска, за разлика от сега действащите нормативни разпоредби, трябва да има прехвърляне на доказателствената тежест, така че данните, представени от комисията, а индустрията да не се разглеждат автоматично като поверителни и респективно кои данни следва да се публикуват също така трябваше да се дадат особени пояснения във връзка с поверителността на някои данни, да се посочат основания за това. За това беше изготвен и положителен списък от поверителни данни. При обосновател, основателно подозрение за заплаха за здравето на хората и животните в бъдеще ще трябва да се публикува цялата поверителна информация. Можете да откриете изследвания, резултати от тях на сайта на ЕФСА. Можете да ги разпечатате. Що се отнася, разбира се, до проверката на подобни резултати, това е добре. Освен това, лични данни могат да бъдат публикувани само в изключителни случаи, респективно се спазва авторското право и правата върху интелектуална собственост. Предвидени са изключения във връзка с количеството вещества, количествата е, различни вещества, тези данни не се публикуват. Всички проучвания са регистрирани, което дава възможност на ЕПСА да провери всички релевантни проучвания за издаване на разрешение и е, всъщност могат да се използват само такива изследвания, които служат за процедурата по издаване на разрешение. Тук има много открити въпроси, как например да се действа с заявители, дали, е, които са избрали лаборатории държави извън Европейския съюз за техните проучвания. И тук вече има коментари в становището. Също така консултиране на носителите на интереси и широката общественост, също така е, специална процедура по консултиране във връзка с планираните изследвания, във връзка с обновяване на вече разрешени вещества и е, по този начин смятам, че могат да се изпълнят изискванията за прозрачност. Е, контрол, одит е, на лабораториите, това трябва да бъде проучено в рамките на изследванията и в особено е, отличаващи се случаи, там където има много различия, ЕФСА трябва да извърши проучвания, които се финансират от европейския бюджет по-ефективна комуникация във връзка с риска, по-добра комуникация във връзка с общата процедура по оценка на риска и всичко това се прави за увеличаване на прозрачността. Като се има предвид, че комисията след влизане в сила на този регламент е, е одобрила общ план за комуникация във връзка с риска и това се прави на база делегирани актове, е, ще трябва да се види каква точно ефективност се постига. Аз лично смятам целите на комуникацията на риска е, за основен акт. Това не трябва да се урежда с делегиран акт и затова трябва да проверим по-точно предложението. Изменения е, в администрацията на ЕФСА, например в управителния съвет ще са представени държавите членки. Освен това, експерти, научни експерти ще бъдат привлечени, които действат економически и политически независимо. Те ще извършват оценка на риска е, от името на ЕФСА, всяка държава членка ще трябва да номинира няколко подобни експерти. Това са най-важните моменти в, предло... в законодателното предложение. Нашите изменения включват различни теми и е, поради липса на време аз е, не мога да се спра в детайл на тях. Аз мятам, че всички са съгласни да поддържаме стремежа, че трябва да се засили е, доверието в ЕФСА при анализа на риска и да се осигури необходимата правна рамка за това. Това е възможно само когато се увеличат ресурсите на ЕФСА, както по отношение на персонал, така и по отношение отношение на финансиране, когато става дума за е, извършване на собствени проучвания. Имаме много добри идеи, които обаче трябва да бъдат е, доразвити, за да могат е, да се гарантират съответните резултати при изпълнението. Сроковете са твърде кратки и аз е, искам вашата подкрепа, за да можем всички заедно в този мандат да приемем мандата за тристранен е, диалог, за трилог. Благодаря, благодаря ти, Карен. Преди да дам думата на комисията от Генерална дирекция Санте, имаме записане оратори да ви напомня. Разглеждането на 29-30 август, крайен срок за внасяне на изменения 5 септември, приемане на 22 октомври. Заповядай. Е Благодаря. Аз искам първо да посоча, че Подкрепям целта на този е, проект, повече прозрачност при оценката на риска. Освен това, аз съм за по-добро качество по отношение на независимостта на научните изследвания на ЕФСА и за това е, подкрепям факта, че комисията е представила конкретно предложение по отношение на фитнес тестовете и все пак аз имам някои въпроси, всъщност е, те са следните. Първо, трябва да се засили продължността с помощта на публичен регистр на научните изследвания. Това е добре, но поверителната информация трябва да се опазва. ЕФСА посочва, че тази система на поверителност на данните трябва да остане ефективна. Ние сме загрижени, че този план в крайна сметка ще доведе до там, че ще има допълнителна административна тежест за ЕСА и в крайна сметка няма да има достатъчна ефективност. Второ, подобряване на качеството и независимостта на научните изследвания с допълнителни мерки за подобряване на качеството чрез аудитиране на лаборатории и възможност комисията да извършва, да възлага собствени научни изследвания. Всъщност това е нещо, което подкрепям, тъй като става дума само за изключения. Важно е да се управлява добре информацията на ЕФСА, да има стандарт за информационните системи. Това са положителни аспекти. Ако искаме да използваме независими научни експерти, важно е това да бъдат експерти по отношение на безопасността на храните. Трябва да бъде взета предвид и независимостта на тези експерти. Трябва да се засили администрацията на ЕСА и участието на държавите членки там. При това предложение има пълноправен член и заместник е, и е, също така е, комисията участва и някои специализирани организации. Също така този срок от 5 години за научните специалисти е важен. Дали ще удължим този срок, в крайна сметка това според мен е съмнително. Заедно с ЕРСА и други агенции имаме достатъчно опит и след 5 години може би ще се окаже така, че няма да можем да работим. Това е важен въпрос и държавите членки трябва да осигурят участие на своите експерти. И четвърто, комуникация на риска. В това предложение има всъщност залегнала такава комуникация на риска. Трябва да се избегнат инциденти от миналото, например информация от страна на МФОА в Нидерландия по отношение на кризата с пипронила. Там пролича, че комуникацията е недостатъчна. Също така, това трябва да се прави, да се увеличи сигурността на информацията във връзка с сигурността на страните и трябва да се действа на европейско равнище. Не трябва да има изолирани национални действия, защото това създава проблеми. Също така, оценката на риска трябва да се ускори и тук трябва да има панелни заседания на ЕФСА, които се провеждат по интернет. По този начин може да се пести време. Не е необходимо винаги да се провеждат лични срещи, могат да се провеждат и по интернет, така че оценката на риска може да се извърши по-бързо и да се усили довер... засили доверието, защото Европейския съюз е начално място по отношение на сигурността на страните, това предполага... на храните, това предполага контрол контрол. Мартин Хойслинг. <clears throat> Благодаря. Ние вчера с комисаря имахме възможност да говорим по тези въпроси. Аз смятам, че инициативата като цяло е добра и ще я подкрепим. Има някои точки, които трябва да бъдат обсъдени по-интензивно. Например, въпроса до е, в крайна сметка ще стигне прозрачността, каква представлява търговската тайна. Мога да си кажа в случая, че е, много предприятия ще възразят, че има намеса в търговската тайна. И в разговора с комисаря аз попитах е, до къде е, ще действаме по отношение на предприятия, които нямат седалище в Европейския съюз. Можем ли да задължим трети лица да да спазват тези правила. Освен това, от решаващо значение е укрепването на ЕФСА е, ние виждаме, че имаме проблем с независими експерти. Е, трябва да бъдат изпратени такива в панелите на ЕПСА. Причините за това са много и като цяло мога да кажа, че ЕПСА е недостатъчно финансирана и ако трябва да извършва независима проверка на данни, трябва да получи достатъчно средства, за да възлага независими изследвания. Като цяло ние приветстваме цялата инициатива и също така подкрепяме и комисията, но има много детални въпроси, които би трябвало да изясним, за да можем още по времето на този мандат да стигнем до решение. За това е, искам да посоча, че е важно да увеличим доверието в европейската политика. През последните години и то пострада, трябва да се коригира това явление и за това очакваме един добър резултат. Благодаря. Мартине, la parola Благодаря. Сега давам думата на Сусана. Благодаря, Пауло. Аз също смятам, че това е добър нормативен акт, който може да ни помогне да възвърнем доверието в институциите на Европейския съюз и да го укрепим. Но тук искам да се спра на една точка, която спомена Мартин Хойзлинг. Искам да посоча изрично, че всъщност ние институциите, с които разполагаме, които са компетентни по подобни е, проверки трябва да имат е, съответните финансови средства. Нека да сравним ЕМА и ЕФСА. ЕМА, Агенцията за лекарствата, е, наистина аз приветствам това. Това е, е правилно. Те имат двоен бюджет и два пъти повече персонал в сравнение с ЕПСА. И е, смятам обаче, че ние консумираме повече храни, отколкото медикаменти и за това трябва да се погрижим за съответно финансиране на ЕФСА, за да може да изпълнява функциите си, да осигурява прозрачност и да продължим да предлагаме храни с добро качество на европейския пазар. Бене, грация. Благодаря, Сузана. А сега представителя на комисията на генерална дирекция Санте, господин Бохор. Заповядайте. You, um, Благодаря, господин председател. Благодаря и за възможността да изразим нашето становище. Със сигурност благодаря за положителните коментари и за подкрепата. Накратко ще се спра на някои от темите повдигнати от почитаемите членове на парламента. Прозрачността и конфиденциалността на данните на първо място. Според нас предложението е много балансирано в това отношение и сме убедени, че трябва да защитаваме интелектуалната собственост, иновациите, трябва също така да подчертая, че положителният списък се основава на текущата практика и решенията на съда. Това е важно за начина на вземане на решения по настоящем. Не би трябвало индустрията а, да бъде отчудена. Нещо друго за това предложение – Обичайно е ЕОБХ да въвежда правилата при конфиденциалните решения, но сега списъкът е отворен. Всеки може да се запознае, включително и широката общественост. Така че от гледна точка на баланса, мисля, че го има и ние трябва да обсъждаме положителния списък, да видим дали той стига твърде далеч или не. Но като цяло сме намерили правилния баланс. Това се отнася и до датата, както и принципа за защита на интелектуалната собственост, конфиденциалността на бизнес информацията – е свързана и с заседанията, които представителите на бизнеса може да провеждат с ЕОБХ. По отношение на ресурсите и участието на държавите членки. Предлага се съществено увеличение за ЕОБХ 80% увеличение на бюджета – освен това, 20 до 25% увеличение на служителите. Ако сравняваме ЕОБХ с други агенции като ЕМА, трябва да се отчита разликата в съответните индустрии и продукти, които се оценяват начина на работа също така. ЕМА събира такси, докато ЕФСА се финансира от централния бюджет на Европейския съюз. Така че ние трябва да се водим от разликата между лекарствените продукти от една страна и храните от друга. При лекарствените продукти ние разбираме, че е възможно да има риск. но при храните този риск е различен. Едно е да те боли корема, друго е да има реална опасност. Но така или иначе важно е ЕФСА да бъде независима, което означава, че ако държавите членки участват в борда и подбират експертите, ЕФСА въпреки това може да си остане независима но ние трябва да изградим съвместно системата, защото тук опираме до отговорността и на държавите членки при работата с корпорациите. Благодаря. Много благодаря за изказването от името на Генералната дирекция. Сега нашата докладчица Карен, не искаш да добавяш нищо. Добре, тогава благодаря на всички. Продължаваме е, по дневния ред. Това е точка 13. 24 членове на Фундацията Приятели на животните от различни политически групи, с различна политическа ориентация са тук. Те са гости на наш колега. Заповядайте. Anzi, е. no, soltanto un saluto. Bene. Не, само да ги поздравим. Добре. По дневния ред. Първа размяна на мнение по доклада за прилагането на регламент 1-2005 година относно защитата на животните по време на транспортиране в и извън Европейския съюз. Както знаете, на нашата комисия беше възложено да се е, направи е, проучване е, по този въпрос и да се изготви един доклад за изпълнението поради твърденията за нарушение и лошо управление. Като асоциирани комисии са посочени ЕМВИ и ТРАН с споделена компетентност. Нашата парламентарна служба за научни изследвания също участва. Има изследване по прилагането на а, този регламент. Той ще дойде. А, ние ще бъдем на посещение там а, през а, септември. Както добре знаете, а, тяхната а, ветеринарна служба FVO по храните и ветеринарната медицина е в Ирландия но нека да чуем представителя на генералната е, дирекция за това какво е състоянието в момента. След това ще дам думата на колеги. Сега господин Дорман, като докладчик. Е, Фомен. Колега. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Трябва да кажа, че бях един от мнозината, подписали искането специална комисия да разгледа регламента относно защитата на животните по време на транспортирането в извън ЕС. Ние не успяхме, бяхме разочаровани, но вместо това ни се даде възможност да напишем доклад за изпълнението и аз съм докладчика по него. Трябва да кажа, че очаквам с нетърпение предстоящата работа. Много се гордея, че мога да се заема с толкова важна задача. Освен това, съм убеден, че нашият доклад ще разгледа тази толкова важна тема. Добре, очевидно е, че регламентът не работи както трябва. Държавите членки не го изпълняват надлежно и същевременно нищо не се случва, когато има неизпълнение. Нямаме много време, затова бих искал да изброя политическите ориентири, които бих искал да включа в доклада. Надявам се да ми помогнете, така че това да е доклад на всички нас. Първо, кланицата във възможно най... клането във възможно най-близката кланица. Аз не виждам основателна причина животните да се превозват на дълги разстояния. Могат да се превозват труповете на животните. Ние трябва да транспонираме правилата. Също времено има големи разлики, що се отнася до налаганите санкции при нарушение. Е, ще спомена и износа към трети страни. 2015 година Европейският съд излезе с решение, че при износ към трети страни, а има много обемен износ към Турция, възниква проблем – бих искал да разгледам тези проблеми. Има такива проблеми и с износа на магарета към Китай. Ето това са някои от конкретните точки, които ще включа. Има и много други, обаче, които бих искал да разгледам. Надявам се този доклад да получи убедителен мандат – и както съм казвал и на други форуми, надявам се на политическа подкрепа от всички политически групи, защото темата е важна. Тя се връща сега на дневен ред и имаме възможността да бъдем чути от комисията и държавите членки, така че очаквам вашият принос. Чудесно, сега започваме е, разискванията. Ян е, кой тема е първия и след това останалите. Заповядайте. Eh, Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика. Това е наистина много важна тема за мен, защото аз също имам животни и те трябва да се превозват. Всъщност, Знаем, че има много проблеми по най-различни фактори. Ние всички сме гледали документални филми по телевизията. Знаем, че правилата не се изпълняват и трябва да се хармонизират. Освен това, когато имаме превоз на животни към трети страни, тогава те страдат много, биват малтретирани. Обсъждали сме го неведнъж тук, включително и с господин комисаря. Аз съм докладчик в Сянка в комисия НВ, където съм представил своите идеи. Мисля, че има три или четири много важни въпроса. На първо място трябва да се види по какъв начин този регламент за транспортирането влиза в разрез с регламента за транспортирането, общия регламент защото има норми, които са несъвместими. На второ място зоните за почивка. При тях също не винаги се изпълняват постановените изисквания – защото животните трябва да се разтоварят, това не винаги е възможно. И много често тук се включва търсенето и предлагането, въпроса за цените. Това се отразява в крайна сметка на ценообразуването. При третите страни вече казах, че това е проблем и накрая ние трябва да проучим законодателството, за да видим как можем да хармонизираме и също така да сме сигурни, че постановените санкции наистина се налагат в държавите членки. Не искаме тези, които превозват животните съгласно нормите, накрая да бъдат наказвани повече от тези, които нарушават правилата би трябвало да има добри и приемливи условия. Благодаря. Колегата Хазекамп сега. Е, Благодаря ви. Всяка година имаме на 4 милиони крави, 3 милиона прасета, 5 милиона агнета, коне, и така нататък. Те се превозват из цяла Европа. Но когато се отделят от границите на Европейския съюз, вече не са при добри условия. Товарят ги на камиони, на самолети, пътуват хиляди километри при изключително висока температура. Много често се случват и злополуки. Това са и животни, които понякога прекарват дни наред в чакане по границите, затворени в камион. В един от случаите 20 000 пилета трябваше да бъдат унищожени заради това, че прекараха твърде дълго време на летище. Да не говорим, че животните майки, когато са в камиона, не могат и а, да се грижат за своите малки. Те не могат да случат от тях. Да не говорим за превоза чрез самолети. Това е суровата реалност. Същевременно за това говорят инспекторите, Организациите за защита на животните, като Tierschutz в Германия, Animals International и други. Необходимо е Европейският съюз да направи проверки, но той не ги прави. Има достатъчен брой хора, които следят какво става. Знаем, че се нарушават правилата, правилата за съответните периоди от време. Трябва именно за това да има контрол. А държавите членки се отнасят пренебрежително към този контрол. Десетилетия наред Европа е в економически подем за сметка на здравето на животните. Имаме, освен това, и тази стопанска тенденция за дълги превози към кланиците. Като това отново е брутално погазване на правилата. Виждаме какво се прави в Белгия. Тук има наистина скандални случаи. И страданието на животните няма да изчезне от днес за утре. Ние искаме да има една много по-строга система за агрохранителната система. Ако трябва, ще едем и по-малко месо. 220 депутати от всички политически партии поискаха да направим нещо за превоза на животните. Това беше убедителен сигнал, който показва, че Европейският парламент иска да вземе отношение срещу тези лоши отношения към животните. Необходимо е да не се отказваме. Господин председател, господин Шикерски изпрати писмо, в което обясни, че животните са в компетенциите единствено на Комисията по земеделие. Същевременно ние трябва да подчертаваме, това е единствено наша компетенция, а не ни се дават достатъчно слотове за изслушвания. Ние трябва да продължаваме с темата и наистина очаквам най-сетне да се приеме решението за анкетна комисия. И накрая едно предупреждение. Аз съм поканил днес гости от партията за защита на животните в Холандия. Има също така и други членове от различни европейски държави. Нека кажа, че Европейската комисия не прави това, което искат гражданите. За това и такива организации винаги ще протестират и накрая гражданите ще протестират със своя вод. Да, виждам, че е, сте горещо подкрепена от залата. Заповядайте. Аз е, natuurlijk meteen reageren op mijn collega Hazekamp dat ik volg. Искам да реагирам на казаното току-що от колегата Хазенкамп. Тук говорим за компетентност, а не за личното ни мнение. Всъщност за какво става дума? Има ексцеси не само при превоза на живи животни, в други области. Това е така и трябва да се предприемат мерки. Ако погледнем hoe dat in elkaar zit, ziet dat er heel goed uit en ben ik daar heel trots. В а, Пекистот, а, в а, влага и в а, суша се а, превозват животни. И е, аз не се гордея с това. Напротив, срамувам се. Трябва да се вземат е, мерки, естествено. Що се отнася до контрола и местата за почивка, много големи са проблемите в е, Нидерландия в е, тази връзка. Трябва да се контролира и то да се контролират превозните средства, с които се транспортират животните, за това дали те спазват своя график за движение. Просто липсва контрол. По-нататък искам да добавя още нещо. Не съм съгласна, с твърдението, че трябва животните да бъдат превозвани до най-близката кланица и там да се извършва клането. Ако има кланица, която е на няколко десетки километра по-далеч, но е по-добре оборудвана, по-голяма, то тогава земеделските стопани трябва да имат а, а, своето право на избор и да направят своето економически обосновано решение. Виждам, че се усмихвате, но аз имам много голям опит. Аз имам земеделско стопанство. И знам за какво говоря. преди а, да тръгнат за превоз в а, Германия, а, се прави а, проверка. Нека да, да не говорим излишни приказки. Благодаря, колегата Уайт сега. Е благодаря, господин председател. След тази за това чудесно изказване, аз имам достатъчно муниции за моя ответен удар, ако мога така да се изразя. Сега, по отношение на Нидерландия, какъв е проблема? Проблема за мен като земеделски стопанин в Австрия е, че вие в Нидерландия отглеждате масово животни, импортирате фуражи, имате добри е, земеделски стопанства и е, наистина аз е, мога да кажа, че има и достатъчно земя за животните, обаче в много е,

земеделски стопанства не е така и вие внасяте фораж от чужбина. Аз не виждам проблем да сключваме сделки помежду си. Обаче смятам, че на базата на страданието на животните не трябва да сключваме сделки в Европа. И въпросът също към вас лично е вие в Комисията по селско стопанство на страната на земеделските стопани ли сте или на аграрната промишленост и е, големия бизнес с месото. Аз всъщност мога да установя съвсем ясно на коя страна сте. Обратно към доклада. В този доклад не става дума за подобряване за подобр... на рамковите законови условия. Има много предложения как да подобрим тези рамкови условия, е, които да доведат до там, че да се транспортират възможно по-малко животни. Но при този доклад всъщност става дума за това дали законите, които имаме, се спазват. И трябва да признаят, да, е, транспортирането на животни от Нидерландия, от Дания, Германия тези транспорти са много по-добре организирани, отколкото се предвижда в закона. Обаче, вярвайте ми, в Австрия това, което става по пътищата, да се спират такива превози, трябва да го видите е, на живо 9 от 10 е, такива тежкотоварни автомобили, които транспортират животни, не изпълняват условия. Трябва да се е, предвидят места за почивка, трябва да се предвиди инфраструктура, но липсва и контрол. Знаете ли какво става, когато една федерална австрийска провинция контролира както трябва? Минава през Чехия, Унгария и надолу към Италия. И всъщност липсва сътрудничество в Европа, защото нашите полицейски полицейски служби не си сътрудничат. Може би го правят по повод на тероризъм, но когато става дума за страданието на животни, се слага край на сътрудничеството и ние като Европейски парламент трябва да се погрижим за спазване на действащата нормативна уредба и за осигуряване на добро трансгранично сътрудничество при контрола върху транспортирането на животни. Благодаря. Bene, grazie. И така, колегата Карин Каденбах. Благодаря. Темата наистина е много вълнуваща, не само за един милион европейци в миналото, които подадоха петиция. Между другото, тя беше инициирана и от наш бивш колега. Трябва да се продължи с топ Tracks и ние чувстваме, че сред населението има вълнение по отношение на защитата на животните и искам да припомня, че на европейско равнище препоръчахме животните да се възприемат като съзнателни същества. И смятам, че това трябва да бъде в центъра на нашето обсъждане. Мария Нойхър, която е докладчик всяка, не може да присъства днес тук. Говоря сега от нейно име. Е, тя ме помоли да посоча някои основни точки, които вече бяха засегнати от е, колегите преди мен, така че да се включат в е, доклада. Става дума за условията на животните за клане, когато се транспортират в трети държави. Там има много груби нарушения, що се отнася до осигуряване подаване на вода, подходяща температура и така нататък. Трябва само да си помислим следното. Ние професионално пътуваме непрекъснато и има разлика дали пътувате в горещ вагон, в който не можете да се движите, не можете да получите никаква храна или пътувате удобно в Economy Flex, където се предлагат напинки и където можете малко да се поразтъпчете, където има и добра климатична инсталация. Виждате, че условията за пътуване са много важни. Не толкова времето на пътуването, а качеството на транспорта е много важно. Точно това трябва да вземем предвид, защото е, законовите разпоредби трябва да бъдат подобрени в много сектори. На много места те не се спазват и е, всъщност е, трябва да се вземе предвид общото време на транспортиране, да има междинни почивки, да могат животните да си починат. И става съвсем ясно, колегата засегна днес този въпрос, че транспортирането на животни и целият този комплекс около транспортирането на животни не трябва да се разглежда отделно от европейското законодателство. Трябва да се вземат предвид и работните условия за водачите на тежкото тежкотоварните автомобили. Трябва да има по-добър контрол при този вид превози на животни, но трябва да има и по-добър контрол по условията на труд за водачите, спазването на времето за управление, времето за почивка. В доклада е показано, че няма санкции при нарушения и контролни органи не предоставят необходимите печати. Това се отнася не само за цели региони, но и за цели магистрали. Така че следващите превози вече е, няма да попадат, е, няма да искат да избират такива маршрути. Сега, е, що се отнася до клането на животни, имаме нормативна уредба, но от доклада се вижда, че много неща могат да се подобрят и една от целите може да бъде да се предпочете транспортирането на месо, а не на живи животни. Ние говорим през цялото време за за здравословен подход, подход свързан с здравето на животните и затова трябва да обърне внимание, когато животните са заклане, трябва да се транспортират при най-добри условия е, Естествено, хормоните, които животните отделят по време на пътуването, се отразяват върху качеството на месото. И разбира се, трябва да се вземе предвид и проблема с медикаментите. И не бива да забравяме, че следва да настояваме да има ясно етикетиране на месо в е, обработени продукти, така че по този начин да се избегнат тези превози на дълги разстояния е, когато потребителите могат да проследят какъв е происхода на месото, което е използвано в продуктите. Е, Благодаря ти, Карин. Е, чухме всички е, колеги, които пожелаха да се изкажат. Затова давам думата на представителя на комисията, генерална дирекция САНТЕ. Заповядай. Благодаря, господин председателю. Преди всичко искам да благодаря на Комисията за предоставената възможност. Комисията приветства дома в областта на хуманното отношение на животните. Превозът заема особено място според Комисията. Обръщаме му голямо внимание през изминалите години и ние сме на изцяло на ваше разположение да предоставим всички необходими данни. Както беше посочено тук, Темата е много сложна. Има различни министерства, които отговарят а, а, за а, тази тема и за това е трудно да се съберат надежни данни. Разбираме проблемите при изпълнението на регламента, но е трудно да се определи относителното им значение или последиците за здравето и благосостоянието на животните. Затова за нас понякога е трудно в контекста да кажем един проблем доколко по-тежък е от останалите. Сега кратка информация за сегашната работа на информацията и по-нататъчните ни планове. През изминалите две години имахме конкретен проект превоз на животни предназначени за износ в трети страни, най-вече Турция. Приключихме е, проверките е, в е, Турция и в България и подготвяме доклада, който след няколко месеца ще излезе. Продължаваме да работим и по плавателните съдове, предназначени за превоз на живи животни. Ще ви информираме за резултатите. За автомобилния транспорт, според събраните от комисията данни, се спазва регламента за транспорта, както и останалите изисквания на нормативната уредба при пристигане на границата. През изминалите 5-6 години чрез националните точки за контакт беше събрана информация и бяха разработени полезни документи, но те нямат нормативен характер. Те се използват за подготовка на законодателни предложения, за разпространение на добра практика. Имаме, например, общ документ за одобряване на плавателните съдове, които се използват за превоз на живи животни и така нататък. В ноември миналата година комисията създаде работна група в платформата за хуманно отношение към животните. Три са темите, по които ще се съсредоточи работната група. Тези три теми са износа на говеда, е, екстремните е, температури е, при превоза на животни и състоянието на живите животни при пристигане в най-различни са видовете, които са обхванати. Говеда, пилета, коне, прасета – Документът вече е преведен на различни езици. Както казах, комисията приветства доклада. Не искаме да влизаме в спорове дали превозът на дълги разстояния трябва да се разреши или не. Имаме действаща нормативна уредба, която регламентира превоза на животни и не аз ще преценявам дали това е целесообразно или не е, и дали това е предпочитания начин на превоз е, в Европейския съюз. Още веднъж ви благодаря за предоставената ни възможност. Бене, благодаря на комисията. Още веднъж на колегата Лайт искам да дам думата. Благодаря. Господин председател, имам конструктивно предложение. Искам да напомня на колегите и комисията, че ние започнахме пилотен проект по мобилните кланици. Разговаряхме за това с междупартийната група по хуманно отношение към животните. Искам и се това предложение да се разгледа от следващия парламент. Мобилните кланици могат да бъдат по-близо до фермата и да бъдат част от решението при съкръщаване на разстоянията при транспортиране на животни. Благодаря. Чудесно. Благодаря. И последно нашия докладчик, господин Доркман. Е, е, Благодаря ви, господин председател. Тази първа размяна на мнения показва, че всъщност ние сме съгласни по множество теми. На първо място какво трябва да се направи, какви са проблемите, какви са различните ситуации в различните държави членки и как тези държави да спазват едни и същи правила, как да се контролира, например, натоварването на животните преди самото транспортиране – Практиките са различни. Аз съм от Дания, например, и в Дания ви глобяват, когато се отнесете зле с животните, независимо дали става дума за превозвача или този, който работи с животните. Но аз бих предложил първо да се извършва клането и след това транспортирането. Не разбирам защо конете трябва да се превозват до Италия от Дания, за да се извърши клането там. Ние можем да изнасяме самото трупно месо за по-нататъчна преработка но трябва да кажа, че трябва да видим дали има стълкновение на нормите между хуманното отношение на животните и транспортирането. Всяка държава членка трябва да гарантира изпълнението. Също така съм на мнение, че когато се избира маршрут през държави, където контролът не е достатъчно стриктен, това не е добре. Трябва да следим дали животните имат достъп до вода, дали прасетата могат да се къпят, дали могат да стигнат до място, където могат да играят. Някои казват, е, че те имат повече права от пенсионерите в Дания, които не могат ежедневно да се къпят във всички случаи, но да, трябва да има баланс. Например, не може тези животни да се държат по границите при високи температури, без достъп до вода. Ето в Страсбург имаше закъснение на влака часове наред и разбрах, че на хората дори не са им дали вода. Ако бяха прасета, щяха да имат право на вода. Но ето това показва, че ние имаме общ проект и сме съгласни, че нещо трябва да се направи. Освен това, трябва да се запитаме колко далеч можем да стигнем, защото нищо не е окончателно. Аз също съм за анкетна комисия, но най-важното е да получим възможно най-добрия резултат за животните и тази работа няма да спре с изборите, тя ще продължи. Благодаря, благодаря на докладчика и на всички колеги, които се изказаха. Сега няколко минути почивка преди последната точка от дневния ред, представена от представител на комисията, генерална дирекция Земеделие и развитие на селските райони, господин Джон Клар, относно различни тематични търговски въпроси с селскостопанско измерение. Той ще ни информира за водените преговори но а, тази част от заседанието ни е при закрити врати, затова 2-3 минути почивка. Моля а, сътрудниците и гостите да напуснат залата. Благодаря.